Dear colleagues, may we begin by our further progress? Скъпи колеги, да започваме. Thank you. So we are at... Благодаря. И така, точка 9. Проекта доклада за представителство на работниците и служителите на равнището на управителните съвети в Европа. Енрико Гаспара е докладчика. Заповядайте. Благодаря, уважаеми председател. Има 60 изменения, които са много интересни, които могат да способстват за засилване, подобряване предложението за становище което направих. Е, Припомня на колегите, че предложението за становище, което направих, има на 143 точка от е, договора за е, функционирането на Европейския съюз. Това е правната основа. И трябва да изразя едно правно становище, което се надявам да е по-силно и да обединява всички около него. Има много изменения, които някои а, е, изменения не са толкова съществени, но може да работиме, но при всички положения празнотите не могат да не бъдат запълнени. Така, целта е да се хармонизира колкото може повече съответното законодателство, връзка на 18 страни, които, се, които вече прилагат и общо да се хармонизира за 28-те страни от Европейския съюз. опита за разширяване на минималните стандарти а, във връзка с... А, се е свързано с субсидиарността и независимостта на държавите. Това са стъпки, които искаме да направим и принципи да спазим. Преди всичко, е, аз се надявам да и проведеме днес, днес е, дебат а следващото съвещание на 10 май в Страсбург се надявам да преди самото заседание на 10 май се надявам да може да предоставим на колегите едно предлож... компромисно предложение. Поне си го пожелавам. Благодаря, господин председател. Благодаря и колегите, които способстваха за извършването на нашата работа. Благодаря. Uh, благодаря, господин Буда. Uh, благодаря, господин председател. Много благодаря на докладчика за обясненията и за готовността да си сътрудничим по това становище. Целта ни е в рамките на националното законодателство да се гарантира представителство на работниците, а самата конкретна форма и условията са работа на държавите членки съобразно с принципа на, за субсидиарност. Същевременно обаче обществата трябва да имат възможност да... О, извинете, компаниите трябва да имат възможност сами да решават как ще организират вътрешната си дейност. Искам да се спра на няколко момента. Първо, предложение за изменение номер 20. Мисля, че техническите сътрудници на нашата комисия трябва да анализират доколко такова едно изменение изискващо оттеглянето на директива е съвместимо с нашия метод на работа. Защото тук не става въпрос за документ, който е пряко свързан с темата на становището. Мисля, че можем да постигнем балансиран консенсус – като дадем възможност на държавите членки сами да уредят условията, при които се осигурява представителство на работниците, като те сами изберат най-добрата формула. Какво означава работник? трябва да уточним, става, въпрос, става ли въпрос за законен трудов договор. Тук и нещата имат връзка и е, с а, тру, полагането на труд на черно. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожа Рейнер. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка, защото стана въпрос за изменение, което аз съм внесла. Темата от доста отдавна се обсъжда, вече почти две години. Може би е време тя да намери своето решение. Може би сега това е хубав повод да го направим. Искам да се възползвам от възможността да разговарям с докладчика, за да видя какво е неговото мнение. Може би на двустранна основа ще решим въпроса, иначе стоя зад предложението си. А иначе искам да кажа, че високо оценявам работата, свършена от колегата Гаспара. А, според моето изменение а, трябва да се наблегне, че е основно право правото на изслушване е, и е, трябва да се повтаря и да се набляга на това. Ние не си го изсмукваме от пръстите, то проистича от хартата за основните права. И най-накрая искам да спомена едно мое предложение за изменение, а именно правото на участие в вземането на решение, което трябва да е пропорционално на размера на предприятието. Мисля, че това е добър, ефикасен инструмент, а, който работи по различен начин за различните предприятия, големи, средни и малки. Мисля, че това е интересна възможност. Благодаря. Не виждам други желащи да вземат думата. Господин Каспара, искате ли да коментирате? Благодаря на колегите. И както казах в увода, тези 60 изменения са много полезни и трябва да постигнем компромис. Да направим това становище много по-добро и колкото може по-скоро. Все пак едно правно е, е, едно правно мнение изисква време и се надявам да го направим скоро. Okay. Thank you very much. Благодаря. Това е по точка 9. А сега точка 10. А именно измененията за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. А, няма го докладчика. Госпожа Хаутала не е тук. For... Нека да изчакаме малко за да видим дали имаме някаква информация къде е госпожа Халтала. Uh, uh, uh, Докладчицата няма да дойде тук скоро, така че предлагам да направим пауза. Четири и десет. И после ще продължим с изслушването на комисаря. Добре. Пауза до 4.10.